Äh, Уважаеми колеги, добре дошли на продължението на нашето заседание. Както казах тази сутрин, имам удоволствието да приветствам в нашата комисия. Триша Испиноза Кантелано, секретар по външните работи на Мексико и нещо, което е по-важно за нашия комитет, председател на 16-та конференция от Канкун. Така че добре дошла в Европейския парламент и в нашата а, е, комисия. Приветстваме с добре дошъл и посланникът на Мексико в Брюксел. Ако искате, заповядайте тук. Ние имаме от, отлични отношение с Мексико, с Рикардо Кордес, който е председател на съвместната делегация от мексиканска страна. И Европейския парламент и нашата комисия е един двигател за борбата с климатичните промени. Тази сутрин обсъдихме нашия, нашата амбициозен на цел за 2020 година. Дали ще бъдат 20% или 30%, разбира се, има разнобой в мненията. Е, имаше представители, наши представители в Канкун. Послед, последната вечер отпразнувахме успешния край на конференцията и така някак се бяхме, е, почувствахме облегчение, че че така сме, че в е, Канкун е, успяхме да, да поставиме първите жалони на това, което ще последва. Тази сутрин а, казах, че с нас ще, ще бъде и комисара по енергетиката и енергийната безопасност. А, за да каже какво прави Европейския съюз за обезопасяване на ядрените централи. Така че е, и сега ви приканвам да говорите народния си език. Е, Благодаря много. <clears throat> Благодаря много, господин председател. Наистина за мен е чест да бъда сред вас днес и е, ще започна изказването си с е, това, че Мексико е, наистина високо цени отношенията с Европейския съюз и с Европейския парламент. Отделяме огромно значение на тези отношения с СЕС и по-специално с Европарламента. Възползвам се от това, че съм сред вас, за да повторя това, което казах на председателя тази сутрин, именно, че Мексико държи да поддържа постоянен диалог по всички теми, които представляват интерес за парламента и за всички институции, в които работите, всички органи, в които работите. Е, наистина за Мексико беше огромно удовлетворение да е, доведе до край е, канкунските преговори. Искам да подчертая по-специално ролята, която в този процес изигра ЕС. И ако ми позволите, ще навляза по същество в темата, защото, доколкото знам, е предвидена дискусия, размяна на мнения, така че ще се е, задоволя само с няколко водни думи. На първо място искам да подчертая, че Мексико е, е убеден, че измененията на климата, е, както и големите глобални проблеми, имат своето решение на многостранна основа и трябва да бъдат решени на международен план в тези международни организации и форуми, които сме създали. Така че там да бъдат обсъдени общите ни проблеми. Знаете, че подготовката за Канкунското споразумение беше свързано с сложни, сложен процес, защото цели години преговори трябваше да намерят своето изражение в конкретни споразумения. Това се дължеше на факта, че много правителства бяха посочили различни е, необходимост, е, необходимост от е, премахване на бедността и други приоритети, свързани с околната среда. Така че всяко правителство имаше своите строго определени позиции, не беше проявена гъвкавост на този етап. В контекста на този международен сценарий, ние все пак успяхме за щастие да постигнем глобален консенсус. Всички страни по конвенцията, всички субекти от обществото се включиха, установихме една, изградихме една реалистична схема, така че да постигнем нашите цели и да поддържаме висока амбиция. Радвам се, че Европейския съюз също се стреми към поддържане на високи амбиции. Знам, че решенията от Канкун не са окончателни за решаване на предизвикателствата за климата. Имаше посочени перспективи, според които има само един а, начин, едно средство за а, намиране на решение на климатичните изменения. И може би това доведе до погрешно схващане у гражданското общество. Но това, което ни показват преговорите от Конкун е, че е, ние можем сега в единен фронт да пристъпим към едно по-добро бъдеще за нашите народи. Какво е, предстои да се направи? Трябва да се подсилят тези споразумения, до които е, стигнахме, така че те да намерят свое изражение в факти. Кои са централните елементи в тези е, споразумения? На първо място бих подчертала а, постъпателността, без да а, пренебрегваме факта, че международната общност трябва да действа незабавно, за да не се стигне до допълнителна цена за тези изменения, все пак се стигна, предвижда се периодично ревизиране на нивото на емисиите, така че общото увеличение на температурата да остане под 2 градуса. Всички държави, наистина всички, подчертавам това, съобразно способностите си, възможностите си, спецификата си, се ангажираха с осъществяването на тези цели. И наистина подчертавам тук постоянството, последователността на европейския подход, що се отнася до ограничаване на, до ограничаване на увеличаването на глобалната температура до 2 градуса. Много дълго а, имаше противоречиви мнения. Едни искаха да се е, запази е, висока цел под 2 градуса, а други поддържаха 2 градуса като е, цел. И наистина позицията на НАЕС беше от основно значение, за да постигнем това споразумение. Тази цел може да доведе до наистина крайни ситуации в някои държави. Именно за това решихме да извършваме периодично ревизия на тези цели с помощта на експерти, защото увеличаването на глобалната температура да се задържи е, до 1,5 градуса. Някои държави, островни по-специално, е, ще бъдат е, засегнати по-специално, ако не оставим целта е, за ограничаване до 2 градуса. Разбира се, тази е, амбиция е висока, някои държави са твърди по това е, да отидат още по-далеч и да придружат тези решения като консенсус с максимално ограничаване на глобалната температура. Това ще ни позволи да напреднем по различни пътища и да въздействаме върху измененията на климата. Така че ние приехме пакет за облегчаване, за намаляване с различни мерки, включени в пакета. Така че някои държави, развиващи се, при тях се прилагат доброволни мерки. с които мерки те ще се ангажират пред световната общност. Имаме намерение да преразгледаме тези цели на основата на постиженията, на научните и технологични постижения – така че да можем да си поставим още по-амбициозни цели. Важно е да подчертаем, че ангажимента и мерките на индустриализираните и развиващи се държави, които залегнаха в споразумението от Канкун, всъщност включват много по-значителни усилия от първоначално предвидените в протокола от Киото. Индустриализираните държави бяха посочили като цел и успоредно с това развиващите се страни също бяха посочили своята цел за намаляване на ограничаване на промените на температурата. И за това трябва да се изгради институционална архитектура за борба с климатичните изменения. Това включва механизма за намаляване на, на обезлесяването. Ред плюс, така е известна тази схема. Също така въвеждането на канкулските рамки – наистина с възлово значение по отношение на климатичните явления, които наблюдаваме, като пожарите в Русия, наводненията в Пакистан, засушаването в Африка, горещините в Европа и силните снеговалежи в Европа ураганите. В нашата част на света, последващите след това наводнения и така нататък. Тези рамки за подкрепа на мерките за адаптиране към климатичните изменения са основни съществени мерки, особено за по-малките държави които наистина тежко страдат от последиците от измененията на климата и които освен това нямат възможност да се адаптират към тези промени. Нямат необходимите технически и финансови инструменти. И за това се нуждаят от специфична подкрепа. Тези рамки за съобразяване с промените се придружава от създаването на технологически механизъм, който да въведе а, мрежа и национални и регионални технологични центрове, както и засилване на международното сътрудничество при въвеждане на този е, капацитет на реагиране. Всичко това се вписва в рамките на развиване на чистите технологии. И наистина е много важно да се създадат стимули за привличане на инвеститори именно в тази сфера. Възобновяеми енергийни източници. И това трябва да се осъществи в повече държави. Всъщност, ние искаме да е, създадем е, да, е, възможност да се реагира, особено в бедните, в развиващите се страни, да се реагира на климатичните изменения. И в тези е, страни, посредством различни механизми е, и е, улеснен достъп до тези технологии, да дадат възможност на тези а, държави да поемат много по-амбициозни ангажименти от а, това, което обичайно поемат поради недостатъчния си ресурс. Тук можем а, да впишем и създаването на Зеления фонд за финансиране на програми за осъществяване или предназначени за развиващите се страни. Ясно бе посочено, бяха определени предложенията за финансиране и създаването на бързо действащи фондове, които да бъдат прехвърлени от е, развитите към развиващите се е, държави между 2010-2012 година. Искам да подчертая също така, че Канкунската конференция включи един е, изключително важен елемент, а именно участието на, участие на гражданското общество, на частния сектор, на университетите и медиите в този процес, но и на законотворците. Искам да подчертая тук, че Мексико официално предложи законодателните органи да бъдат признати в тази конвенция като специфична група по интереси. Знаете много добре, знаете колко важно е вашето дело и колко са е, значими тези ангажименти, които поемате за контролиране на изпълнителните органи, но так, за съжаление не постигнахме консенсус за приемане на тази мярка в Канкун и се обръщаме към вас с молба за помощ. Така че това участие, включването в групата, в групите по интереси да обхване и а, е, законодателите. Трябва да се определят е, контурите, да се очертаят контурите на този подход, но трябва да се признае, че е, законодателната власт е, е един от инструментите за взимане на решение, един от механизмите за взимане на решения в страните. Африка, que recientemente fue designada por... Смятаме да работим съвместно с министъра на, на външните работи на Южноафриканската република във връзка с процеса от Урбан и перспективите до тази конференция е, са доста контрастни, така да се каже. Не искам да бъда нито прекален оптимист, нито прекалено черноглед песимист. Е, по отношение на Урбан, след успеха на Канкун, от... наистина имаме и ясен дневен ред, който ни дава възможност да приемем инструментите за борба с климатичните промени. Що се отнася до финансирането, Дискусията до този момент беше съсредоточена върху създаването или не на нов фонд. А сега трябва да се премине е, към дискусия по същество, как е, ще се набират средства в този фонд. Е, мнението на Мексико по този въпрос е следното. Ние сме убедени, че няма да бъде публично само това финансиране – а част от ресурса трябва да бъде набран и от частния сектор. Защото тук става дума до 120, до 100 милиарда долара, за 100 милиарда долара. 119 милиарда долара до 2020 година. Тази година или следващата трябва да разгледам и въпроса с услугите в тази сфера. Някои специалисти смятат, че това изисква 500 милиарда долара годишно. Разбира се, можем да се впуснем и по в подробностите, но, както се казва, и много важни са детайлите. Разполагаме така или иначе с идеите, с общата философия. Сега остава да разработим нещата в подробности. И за това се нуждаем от пълната подкрепа на Европейския съюз и Европейският парламент играе тук ключова роля. Както ви казах преди малко, наистина твърдата позиция на ЕС осъществи тази връзка между развитите и развиващите се страни, допринесе за развитие на процеса Е, между е, севера и юга, защото има е, различни интереси, по-специално по отношение на помощите за развитие. И тук обикновено си представяме как по-богатата страна подпомага друга, която се намира в по-неизгодна позиция. И като се предоставя тази помощ на развиващите се страни, ние не се задоволяваме с подмагане на тези държави, а създаваме и а, връзка а, за опазване на околната среда. Така че, повтарям отново, подчертавам ангажираността на Мексико по тези въпроси, нашата подкрепа. Апелираме към подкрепата на Европарламента. Държим да се засилят отношенията ни, връзките с всички международни институции. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря ви, дами и господа, за вниманието и оставам на ваше разположение за въпроси. Благодаря, госпожо министр, за интересното въведение. Мисля, че в Канкун свършихте отлична работа. Сега, надявам се, че няма всички да почнат да ви благодарят един по друг, защото нямаме достатъчно време, но имахме един много интересен дебат след Канкунт и поетите ангажименти в Канкун са всъщност е, задачата, която трябва да отчетем в Дърбан. И вие очертахте една много така прецизна картина на цялата дейност, която трябва да се извърши в, по, в борбата с климатичните промени. Всички политически групи разполагат с по една минута да се изкажат и ако искате, можете да отговорите веднага или после, ако желаете. Карл Хайнц. Въпреки това, искам да благодаря на министърката. Канкун след Копенхаген не беше така лесно. И мисля, че, имахме след... че имаме пред нас следващия тест, лакмус, те... тест в Дърбан. Надяваме се тогава света да може да се промени. не зная как се готвите за това, за тази конфер... фер... конференция, но а, мисля, че имам чувството, че го правите. Има големи потенциали където, които още не са използвани, потенциали, които могат да се използват за, за борбата срещу промените в климата, потенциали на пазара. И на последно място искам да се спра на дипломацията във връзка с климата. Тя трябва да бъде застъпена по-интензивно. Много страни на двустранни начала правят много неща, но но нещата не са кодифицирани. Мисля, че Европа може да направи нещо повече в, тази, в този смисъл. Благодаря, господин Даниелс. Yeah. Yeah, down... Аз също имам а, исках, а, бех си написал много благодарности и продължение на две минути може да ги изкажа, но ще ви ги спесте. Сега, как, как, как, какво ще стане сега? Ще имаме ли втори период за поемане на ангажименти? Трябва ли да бъдем все така ам, на същите позиции и второ, ще успеем ли да, да смекчиме, да а, ще умеем ли да задържиме положението? Е, какво, какво ще стане в Дърбан, какво ще, е, какво ще бъде позицията на Съединените щати, какво ще направим в Дърбан, ако нещата не се подобрат или не ги задържиме в положението, в което са до сега. Това значи е НП, социалисти и демократи, сега либералите в Европейския съюз, ние се питаме дали не трябва да увеличиме целите за намаляване на емисията. Обаче в миналото се казваше, че това може да стане само ако има задължително и записани цели в международно споразумение. Но е, Знаеме, че много хора и много, много страни не искат да поемат ангажиментите, които ние тук в този комитет искаме да бъдат поети. Така че, е, как виждате вие за бъдеще едно бързащо споразумение поетапно, е, цялостно? Благодаря, господин е, председател. Моя въпрос е свързан с този на Крис Дейвис. Много е важно страните то е това, че страните се споразумяха за увеличаване, което да надвишава 2 градуса в Канкун. Но обещ, обещ, обещанията за емисии, поети в Копенхаген и препотвърдени в Канкун, всъщност не са обвързани с тези 2 градуса. Какво, какво, какво според вас Европейския съюз трябва да направи Европейския съюз, за да е, за да се насърчи е, тясното свързване на целите, свързани с емисиите, с е, двата градуса. Благодаря. Аз също искам да благодаря и да ви поздравя най-важното от, в Канкун беше, че бяха посочени срокове за най, в най-различни области. Можете ли е, да, да, каж, да, да ни кажете е, как, как, как ще се развиват различните механизми, свързани с емисиите и особено не търговските е, механизми и как, в, как, в, какви, в какви срокове ще се развиват те, в какъв и. Е, що се отнася до преходния е, комитет. Той трябваше да се събере на 14 и 15 марта, обаче бе отложено неговото заседание. Какво ще кажете по този въпрос? Виждате ли колко много въпроси може да се зададат за 5 минути? Сега пък ви имате 5 минути, за да отговорите на тези въпроси въпроси. А, благодаря ви за възможността и за това, че успяхте да зададете толкова много въпроси за 5 минути. Що се отнася до обезлесяването? Наистина това е, има, тук има един голям потенциал. Това е третата, третия източник на емисии в света. Така че трябва да да стъпиме на опита, който имаме и смятаме, че наистина в, този, на този, в, в тази област наистина ще постигнем много добри резултати преди Дърбан. Другите въпроси на, на практика са свързани помежду си. Т.е. какво става, какво стане и ще става след такиото и занапред. Аз Наистина считам, че втория период на поемане на ангажименти в никакъв случай не е нито окончателното, нито най-доброто решение. Така. Добре, хайде, каза се, хайде да приемеме резолюция за изчезването на бедността и това ще доведе до окончателното изчезване на бедността. Не. Сега целта е да видим какво ще стане след, 20, след 2020 година, но също така да не забравяме, че поетите ангажименти от а, съответните държави ще бъдат отвъд това и а, протокола от Киото ще продължи да, да бъде в сила след 2012 година. Той е, срока му на действие не, изтич, не, из, не изтича. Така, е, целите, които си бехме поставили до 2012, няма да бъдат изпълнени, това вече го знаем, но е, правната основа, т.е. Киото, продължава да съществува, продължава да е, е валидна. Така че ще трябва по-скоро да разгледаме начините, инструментите, с които разполагаме, за да можем наистина да бъдем по-амбициозни, просто да повишиме нивото на амбиция. Ако искаме да, за, да започне да действа зеления фонд, трябва да се вземат съответните мерки, а когато той започне да функционира, ще можем да искаме много повече е, действия от страна на развиващите се страни, е, защото е, знае, знаеме, че ние в наш интерес е, на, в а, наше задължение е да направиме, защото този фонд да действа, да, задейства, да се задейства колкото повече, колкото може по-бързо. Така че целта е ние да, да, да, да дадем възможност да, на да отделните държави да поемат ни по-амбициозни ангажименти – и то е, по програмите, които имат за цел борбата с е, климатичните промени. Трябва също така да се създаде колкото се може по-бързо технологиите и е, и най-вече процедурите, които ще, дадат ще предоставят по-лесен достъп на различните страни до тези технологии. Ще трябва да се намерят, разбира се, и начини за насърчаване на повечето инвестиции и да видиме по какъв начин е, в това всеобщо усилие могат да се включат развиващите се страни. Аз не съм сигурна, че ще можем е, да постигнем някакво окончателно решение относно режима, който ще се прилага след 2012 година. И мисля, че точно тук е мястото на парламента. Вие трябва да, да повдигнете политическата, е, политическото съзнание защото в крайна сметка тези решения са наистина политически, много политически. Така че вашата роля ще бъде а, е, а, е, политическа в рамките на Европейския съюз. И колкото до преходния комитет, е, ние просто да отложихме наистина е, отложихме заседанията им, защото е, азиатската, от азиатската група не искаше да се състои заседанието, тъй като не можаха да се разберат кой ще ги представлява в, е, тази, в този преходен комитет. Така че, ако имате приятели в тези страни, можете да помогнете много лично да помогнете за на този комитет. Благодаря ви, госпожо председател. Това вашето присъствие тук беше много навременно. Благодаря ви за вашето изказване и за вашите обяснения. Ние наистина благодариме, че мислите и за законодателите, че ще е, ще поканите и законодателите да участват в заседанието в е, Дърбан, защото в крайна сметка всички заинтересовани е, страни и всички страни по този проблем трябва да участват и да държат своят активен принос. Благодаря ви. Okay, der Kommissar Oettinger ist schon da. Kommissar Oettinger вече е тук.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 гражданска защита и здравеопазване. Естествено, на фона на случващото се в Япония, ние сме много загрижени за околната среда. Благодаря ви, че намерихте време да дойдете при нас. Вчера говорихте пред Комисията по промишлеността. Чудесно е, че вие намерихте въпреки това време да дойдете при нас. Много хора говорят за това, че в тази че в тази страна, която е високо тех, е, с, разполага с висока технология, не се знае какво да се прави. Много е хубаво да може да ни разкажете каква е ситуацията в момента. А ние сме се споразумели въпросите към вас да бъдат под по една минута, така че веднага ви давам думата. Господин председател Лайнен, уважаеми дами и господа депутати, с ужас следим новините от Япония и аз съм сигурен, че ние още не сме в края на тази трагична и голяма по обем и обхват катастрофа. Преди два дена знаем, че, че се, преди известно време се случи едно из, голямо земетресение, 8-9 степенно земетресение – Знаем, че Япония се отмести с около 2 метра. След това последва цунамито. 10 метра високи стени не можаха да спасят вълната, да се противопоставят на вълната, която беше висока 15 метра. Последствията след тези катастрофи бяха, че спря токът и агрегатите, двигателите също не можаха да задействат, защото бяха залети от война. А, охлаждането на реактора беше застрашено и в момента процесът се намира между катастрофа и огромна катастрофа. Ние говорим за степен 4 на опасност, най-високата степен е 7. От вчера експертите говорят за степен 6 и 7, но в момента няма яснота. В момента е ясно, че външната обвивка е накърнена в този реактор има 6 блока. 1600 мегават е капацитета на реактора. От 70-те години е реакторът. Охлаждането не функционира. До някъде горивните елементи са свободни, така да се каже. Една обвивка е разрушена абсолютно. И няколко стотин тона а, изгорели горивни елементи, изгорени а, е, е, атомни отпадъци са на лице. Може да се каже, че в ситуацията е извън експертен контрол. Японците работят с всякакви средства. Охлаждат се, охлаждат се реакторите с всички възможни средства. Това е една екстремна ситуация, в която се ангажират всички налични съоръжения. Има много резерви е, срещу енергийните концерни. Е, има противоречие между правителството и енергийния концерн. И в този смисъл даже и моето мнение, свързано с инженерна компетенция, прецизност на, на японците, трябва аз самия да коригирам своето високо мнение за тях. Нещата са в Божи ръце, както се казва. Ще видим как ще се развие ситуацията през следващите ча часове, но очакваме, много е възможно да има ужасни, ужасно развитие. В следващите часове застрашен е живота на много хора в Япония. Токио, Токио е най-големия метропол в света с около 40 милиона хора и е френския министр, външен министр, е посъветвал своите граждани да напуснат страната. Други министри са направили същото, но какво да кажем за хората, които живеят там? това е едно измерение, това е катастрофа с измерение, което не може изобщо да си представим. Какво означават обаче последствията за Европа, за нашата енергийна политика и енергетика? Вчера имахме една важна конференция с участието на представители от 7 държави членки. Това беше конференция на много високо ниво. Е, имаше представителства от е, атомните регулаторни органи, представители от енергийните предприятия в Европа, които оперират, които експлуатират е, атомни електроцентрали, Арива, например, ЕЧИ Е, проведохме тази конференция, за да разберем къде има общи позиции, къде има противоречия и несъгласия. Да започна с несъгласията. По отношение на въпроса къде какъв, каква може да е енергетиката в бъдеще, какъв може да е енергийният микс в бъдеще. А, по този въпрос нямаше съгласие. Аз съм християн-демократ, вие знаете това и а, е, може би човек може да си помисли, че аз съм противник на атомната енергия. Но вчера а, е, моята неутралност и обективност беше поставена до някъде под въпрос. А не се знаеше Франция, Италия, Обединеното кралство, други държави не искаха да покажат някаква промяна в своята оценка. А Австрия, Австрия и Германия и Швейцария, три немско говорящи страни, се различаваха доста от романските и славянските страни. Но постигнахме едно нещо. Е, там, където имахме общи неща, където се срещнахме, а именно всички искаме една европейска, една европейска проверка за сигурност. Преди две години, сигурно си спомняте, е, приехме е, директивата за атомна сигурност. До юли тя трябва да влезе в сила. По отношение на своята дълбочина и строгост, това е един плосък инструмент. Но вчера имаше готовност всички е, 143 атомни централи в Европа да бъдат подложени на един стресов тест, на една проверка. Целта е да се направи един нов анализ на рисковете, на рисковете на фона на това, което се случва в Япония. Тоест, въпросите са какво ще стане при едно земетресение, въпросът е а, какво ще стане в, при едно наводнение, цунами от Атлантическия океан, или пък какво ще стане, ако една атомна централа бъде нападната, бъде обект на терористичен акт, бъде нападната за самолет, или пък има кибератака срещу нея. Какви, доколко са стабилни атомните централи, доколко, доколко те могат да бъдат снабдявани с генератори, е, до каква степен те са осигурени, колко степенна е без, тяхната безопасност и така нататък. Ние сега, като комисия, през следващите седмици ще мислим за този стресов тест, за, този специален, за тази специална проверка на всички атомни централи. Ще мислим за всички, ще изработим критериите за стандартите и ще преценим а, възможните опасности, дали даден, е, дадена електроцентрала е в земетръсна зона или не, колко е стара и така нататък. Аз казах вчера, казах и пред политическите групи, че е необходима оптимизация, че е необходима оптимизация на тези стандарти. Аз съм отворен за всякакви предложения. Аз дадах вече поръчка за е, едно проучване на стандартите на държавите членки. Искам да направим този тест за нашите стандарти и да ги адаптираме към най-строгите стандарти, които са на лице в е, държавите членки. Искам е, всички държави членки в последствие да се съобразят с тези строги стандарти. Нямам точен времеви график предвид искам да се занимаваме много сериозно с проблема. Целта е до юни да изработим критериите за стандартите, критериите за този тест и тогава, в зависимост от капацитета на експерти, в зависимост от възможността, с която разполагаме, ще проведем този тест. До юли директивата трябва да бъде преведена в, транспонирана в националните законодателства и трябва да бъде проверена през 2014 година, да бъде оценена отново. Мисля обаче, че това е прекалено късно. Аз бих искал и още сега мога да кажа, че веднага след стресовия тест, заедно с държавите членки и с парламента, ще направим обновление на директивата за атомната енергия. енергия, Това вероятно ще стане следващата година, за да може да създадем една европейска обща стандартизирана политика за атомната енергия. Е, работата ще продължи, е, конференцията ще продължи работата си през, и през април. общия съвет, е, който отговаря за Евратон, ще заседава и сега още мога да ви кажа, че Европейския съвет ще се събере в четвъртък следващата година с акцент върху еврозоната и европейската валута и допълнително ще обсъжда енергийната политика, безопасността и сигурността в областта на фона на катастрофата в Япония. Искаме да проведем нашите тестове и да ги предложим на партньорите ни, на Русия, Швейцария и други страни. И смятаме, че с право е, господин Саркози ще засегне темата на срещата на върха на Г-20. Трябва да направим всичко възможно да глобализираме тези стандарти за сигурност и тестовете. Тоест, ще използваме дипломатическите си канали към Индия, Китай, е, за да направим, за да отправим на тези страни това предложение. Това е в момента аз е, се интересувам от, вашите, от вашето мнение, също и от вашата критика. Аз е, по всяко време съм на разположение за двустранни разговори. Благодаря, казва председателят. Благодаря, господин комисар Ойтингер, за, тази, за това въведение. Наистина, вие действахте доста бързо. Това трябва да се признае. Е, Вторник беше първия възможен ден, когато можеха да се съберат всички представители на държавите членки и това се случи. А, вие казахте, за някой вие сте прекалено бърз и рязах, за други не, но така или иначе аз не смятах, че може да разпределим мненията на романски, германски и славянски, но така или иначе това е факт. А, Попитаха ме вчера и днес, може би може да отговорите на този въпрос. Какво може да направи комисаря? Какво може изобщо да направи комисията? Тя не отговаря за тези въпроси. И така, първият въпрос. А, не бива ли, не е ли разумно да изменим Евратом? А, това е единствения европейски договор, който до момента не е променен, променен, но може би сега е момента, когато да адаптираме и модернизираме и този договор. Сега аз се опитвам да, да изчисля квадратурата на кръга. Имаме много а, желаящи да ви зададат въпроси. Ще ви направя предложение. Нека а, съберем няколко въпроса, след което ще имате възможност за отговор. Господин Флоренс, имате, всеки има по една минута. Господин Флоренц, благодаря, господин комисар. Е, кризата е каквато си е, но има първи сигнали. Е, дали е, комисията ще промени своята позиция по отношение на ефикасността на своите действия? Благодаря, Марита Оскок. Благодаря, господин комисар, че сте че дойдохте днес при нас и аз съм на мнение. Ораторът се прекъсва и изчаква комисаря да си сложи слушалките. Мисля, че този стресов тест е една добра инициатива, но това е краткосрочна мярка и аз лично смятам, аз съм била член на правителство и смятам, че един, една добра... И, и, и смятам, че електронни атомните централи може би трябва да се, да се затворят е, в дългосрочен план, защото краткосрочни мерки не помагат много. Една дългосрочна програма е това, което ни трябва, но и това ни трябва до момента, докато може да разчитаме на възобновяемите енергийни източници. Може би е, това трябва да се обсъжда, когато държавите членки им следващата седмица се съберат и обсъждат тези въпроси. If we're to develop a, a low carbon future for, for Europe, then it has a place to play in the, in the package. So when the commissioner said... Когато комисарят казва какво означава това за енергийната политика на Съюза... Аз ще кажа нищо, наистина нищо. Е, ние просто не трябва да строиме АЕЦ на места, където на земетръсти зони. Просто трябва да си, е, из, да си извадиме полуките и да гарантираме безопасността. Но всеки път, когато се случи някакво бедствие, ние разбира се набираме опит и прилагаме мерки, то да не се случи повече. Но това, което... Но няма да, не, не можем да се върнем обратно към виглищата На, на светлината на това, което става в Япония, няма да се върнем към старите горива, а просто трябва да търсиме нови е, източници. На срещата на министрите се дискутира въпроса за <clears throat> закриването на атомните централи, които не отговарят на стандартите. Какво смятате по този въпрос? Говорихте освен това за теста. Той трябва да, да обхване цялата верига от транспорта до самите електроцентрали. Т.е. всеки, всяка брънка от тази верига трябва да бъде проверена. Освен това, плутонните горивни елементи. Какво смятате за тях? Uh, Благодаря много, господин председател. Е, господин комисар, вие сте казали вчера, че може би Европа трябва да помисли за неядрено бъдеще. Мисля, Мислите ли, че това има бъдеще и как ще бъде? Що се отнася до стресовите тестове? Как, как, как ще бъдат е, провеждани тези тестове? По какъв, по какъв начин ще се е, възпроизведат е, външните фактори, цунами, земетресения и така нататък? И е, предвид е, всичко това, не трябва ли да, да помислим въобще за моратори върху, мораториум върху ядрената енергетика в Европа, докато се провеждат тези тестове и докато можем да видим какви са резултатите от тях. Господин Роси. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря и на вас за това, че сте тук. Благодаря за вашата откровенност. Казахте наистина, че е не е, е овладяема тази ситуация, извън всякакъв контрол е. Един въпрос. Според вас и комисията как може да се промени а, политиката, сферата на енергетиката на Европейския съюз? Дали ще се промени договор на Евроатъм? Благодаря ви за идеята на стресовите тестове в приятелските държави. Но дали не трябва да се прикане държавите членки да не взимат прибързани решения в тези вълнуващи мигове, мигове на стрес? а по-добре да се проучат рисковете, кои са свързани с стари централи, и какви рискове са свързани с централите от ново поколение. Имате ли намерение нещо да предприемете в тази посока? Благодаря, господин комисар, че дойдохте и е хубаво, чудесно е, че така можахте бързо да реагирате. Наистина важно е да мислим за дългосрочна политика. Е, вие сте под натиск, но за това, въпреки това въпроса ми, какво смятате за, една дългосроч, за едно дългосрочно подобряване на на е, ситуацията и доколко обвързващи ще са тези стрес, с, а, е, тестове. А, до каква степен може да ги е, как може да европеизираме атомната енергийна политика, защото много атомни централи са на границата с, е, между държави. Освен това, за разходите. По какъв начин може да се изчислят най-ефективно разходите за атомната енергетика? Матия Сроте. Äh, Благодаря бе вече казано, че е, комисията може да действа и аз благодаря за това. Но остатъчният риск, това е моята тема, остатъчният риск си остава и ако той трябва да, да се изчисли, тогава ще видим, че той никак не е малък. В Япония той е на лице една катастрофа, включва много, е поредица от много неща. Ясно е, че ни трябва друга технология и моят въпрос се движи в посока възобновяема енер... енергия. Разумно ли е това и може ли в краткосрочна перспектива да мислим за, енергий... за е, възобновяеми енергийни източници? И какво ще стане с мрежите? Какви какви решения във вашия ресор трябва да се вземат по отношение на мрежите? Си, <laughs> грация, коза, Лора. Благодаря ви. Два въпроса. Получихме съобщението за гражданската защита и като докладчик смятам, че трябва да подчертаем нещо да се е, разширят някои параграфи, някои е, глави, свързани с механизма на гражданска защита в Европа. Е, да се е, предвиди обмен на информация, симулации, е, учение на място, това от една страна. От друга страна спомена се за мораториум, за е, отказ от е, атомната енергетика. 30% обаче от енергията в Европа се осигурява от атомните електроцентрали. И наистина трябва да има микс, е, различни сбор от различни енергийни източници. Е, смятате ли, че за да се постигнат Можете ли да се постиг... могат ли да се постигнат целите, като се откажем от ядрената енергетика? Зардини. Е, моя въпрос ще преповтори този на госпожа Мар... Мардини. Вие казахте, че наистина случват се бедствия и злополуки, но когато злополуките и катастрофите станат, те вече не признават граници. Е, до 2050 година искаме да, да преминем към нисковиглеродна економика и технология, но в нея участва и ядрената е, енергетика. Как ще постигнем този микс? Ще можем ли да постигнем целите без е, използването на ядрена енергетика? И какво е виждането на комисията предвид е, това, което стана в Япония? Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че така бързо реагирахте на тази тема. Виждаме, че една е, ядрено бедствие е човешка трагедия, економическа трагедия, трагедия за всички. Значи трябва да изоставим ядрената енергетика. Въпросът е кога. Това, което стана в Япония, ни налага да преразгледаме правилата и начините по които изчисляваме риска. Второ, е, контрола на... и трето, да видиме дали може да продължиме да работиме, стъпвайки на правилата на Евратом, защото правилата са много е, устаряли, т.е. трябва да се поменят и правилата, и законите, и е, контрола. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето изложение. Благодаря и за действията ви. Смятам, че трябва да бъдем предпазливи, да не създаваме паника, да запазим хладнокръвие и хладен ум. Благодаря ви за бързите реакции. По отношение на охладителната система, ясно е, че нещата не действат. Стрес-тестовете може би ще установят защо, но бих искал да знам дали комисията е готова да се обсъди необходимото, за да се откажем от ядрената енергия. Има ли предложение в тази посока? Благодаря. Благодаря, Господин Отингер, е, наистина това е една трагедия, която а, силно ни тревожи. А, чух, а, че а, вие издигате а, пред вас договорите и се прикривате за тях, но аз не споделям вашия анализ, а, вашата боязливост. А, по отношение на отказа от ядрената енергетика. Трябва да посочим, да признаем днес, след като има такава катастрофа с последици в другите държави. И наистина ние не сме в състояние да овладеем тези ситуации. Имаше такъв случай в Германия и последиците не бяха само за Елзас и във Франция рискът е европейски и смятам, че трябва да се предприемат съответните европейски мерки за безопасност. И въпросът ми е, казвате, че не обичате властта, но комисията има такава власт, може да промени законодателство. Благодаря. Председателят прекъсва ораторката всички разполагат с едно и също време. Два кратки питания. Че не dziwi пана, пане комисар? Благодаря много, господин председател. Два кратки въпроса. Господин комисар, не ви ли очудва мълчанието на Международната агенция за ядрена енергетика? Не чуваме техния анализ. Какъв е? И вторият ми въпрос, не трябва ли да се въведе такса за специфична такса а, или а, нито за а, ядрената енергия. И наистина е, да трябва по този начин да се създаде фонд за е, възобновяеми е, енергоисточници. Госпожа Го Мерес. Благодаря, господин председател. Не... Нещо не, не, не, не, не, не, израз, не изразихме достатъчно своето своята солидарност към Япония. Вчера почти не споменахме това, а всека, всяка следваща минута Япония преживява нова катастрофа. Второ, свидетели сме на е, кат, кат, катастрофа, която доведе до е, нарушаване на цялата система за е, охлаждане. Да, вярно, зоната е земетръсна, е, земетресението се е провело близо до, е станало близо до Тихи океан, това е земетръсна зона, но времено е, в, говориме за ядрената енергетика и за, за ядрената енергия като за нещо техническо. А това е един политически въпрос. Ние тук говорим за риск. Какво ще стане, когато подобна катастрофа стане в Европа? Какво ще направите тогава, господин комисар? Pirmininkė, dėkui komisarė už реакция tikrai greitą reakciją ir daug sumaišties, daug įtampų. Благодаря, господин председател, благодаря за бързата ви реакция. Аз съм на мнение, че атомната енергия не може, не може да бъде избегната. Не, мож, не можем без нея. Трябва да се примирим с това. Искам да насоча вниманието ви към Беларус. Е, страната прави планове да построи на литовската граница е, една атомна централа, а пък Русия иска да построи атомна централа в Калининград. Е, ще предстои споразумение следващия месец. Е, Русия би трябвало да даде кредит на Беларус за провеждането на този проект. Е, консултациите с съседните страни не, про... не се провеждат. Няма консултации с съседните страни. Секретарията на ОИСР вече изрази своята загриженост. Е, е, благодаря, господин е, председател, благодаря, господин комисар. Вие действахте много бързо, наистина, заедно с министъра, но какви са конкретните планове? Плановете за промяна на енергийната политика. Има атомни централи, които се закриват и са закрити. Добре, но в Европа от време на време има и много а, студени зими, когато трябва повече енергия, нещата се осложняват. Тоест, как може да се оживи енергийната политика? Какво ще стане, когато нямаме природен газ, не, не използваме атомната енергия? И последния въпрос. Dank u, voorzitter. Um, We hebben al decennia lang Благодаря, господин председател. От е, десетки години използваме ядрена енергия в е, Европа. Е, и до сега всичко ставаше по правилата и нещата се развиваха добре. Но защо тази, защо тази катастрофа в Япония? Земетресението, да. По принцип в Европа не би трябвало да има е, подобни земетресения, но защо тези бързи реакции, защо тези спешни реакции, защо в момента се смята, че трябва да се затворят европейските е, АЕЦ. В, в, в момента мисля, че проблема е по-скоро Либия. Защо да записваме зем... ядрената енергетика в дневния ред на съвета, а не Либия? Може би имате други допълнителна информация, която се крие от нас. Защо толкова бързате? Благодаря ви. Чудесни въпроси. Сега имате 5 минути, за да се опитате да отговорите на тези въпроси. Спешността проистича от значението на катастрофата в, Евро... в Япония. Представете си, ако а, ето сега съм някъде на, в вакансия на ски и ще кажа, еми аз ще дойда през май да говоря пред вас. Естествено, че тогава ще ми поискате оставката. Това би било безотговорно. Така че, а, по този начин, а, ако не реагираме спешно и бързо, няма да оправдаем доверието, няма да оправдаем задачата, за която сме тук. Трябва да сме бързи, трябва да сме отговорни. А, последствията са именно да се промени европейското право и европейската енергийна политика. Какво виждам? Виждам е, пред себе си Лисабонския договор. Е, той влезе в сила с едно силно я. Е, с едно силно да. Не смятам, че утре в държавите членки е, би могло да преработването на този договор. Тоест, аз се концентрирам върху компетенциите, с които разполагам. Е, те проистичат от договора Евро, Евроатом, който всъщност сега е назрял да бъде променен. Е, мисля, че, то, че това вече се налага, защото този договор не отговаря на общите представи за сигурност и на общите компетенции на европейско равнище. Така че имаме а, е, пълното основание да мислим за обновяването на този договор. Но, Освен това, смятам, да използвам компетенциите, които ми дава член 94 от договора. И освен това се опитвам, след като не успяхме през последните 15 години да обединим единия пазар за електричество и газ, опитвам се сега за следващите 4 години с подкрепата на, на държавите членки да го обединя. Да видим но е, истината е, че в държавите членки няма, сред държавите членки няма да, да срещнем само единомишленици и приятели. Понякога е, се работи е, в интерес на някои правителства. Аз няма да съм склонен за такава нагласа. на мен ни трябват, на нас ни трябват партньори. Големи и малки партньори. Имам нужда от вас не, и не бива да мислим за интересите на е, концерните, на монопола. Трябва ни прозрачност, конкурентоспособност, пазар и сигурност. Сигурността трябва да е в центъра. Аз казах и на вашия председател на парламента. Аз мятам, че към края на този мандат на парламента и комисията ще може да изпълним с живот Лисабонския договор, с разширение на европейските компетенции. Мисля, че тогава ще е назрял е, момента за такова едно обсъждане. Но една компетенция нямаме в момента и това беше така изискано от всички. А, а това е именно въпроса за енергийния микс. А, то е именно и все още компетенции и прерогатив изключително на държавите членки. Енергийният микс така бе решено парламентът, съвета по енергийни въпроси и комисията нямат компетенции, нямат правомощия за това. А, Австрия, в Австрия няма, почти няма атомна е, енергия, само от 7% Австрия внася атомна енергия от съседните страни. Така е. Така е. Темелин е за това много близо до границата с Австрия, за да може да изнася енергия много бързо и леко. Но 7% е една много добра стойност. И сега Франция. Франция. 80% от енергията на Франция е атомна енергия. Какви са предприемаческите стойности в този случай? предприемаческите стойности на АДФ и Арева без атомна енергия, какви ще са те? Много ме интересува дебата в Франция. Любопитно е какво ще се случи и в Италия. Вие имате право да гласувате в Италия, аз не. Да видим, да видим как, какъв ще е резултата от изборите там тогава. В момента 30% от нашия, от Нашата електроенергия идва от атомните централи средно, някои повече, други по-малки. По-малко. Въпросът е, който трябва да се обсъди в рамките на една, на една пътна карта за е, стратегията 2020. С моята подкрепа а, е, аз казах на колегата Хилтегард, че както предлага комисията 2050 година да имаме с 80% по-малко въглеродни емисии. Но това може да стане само ако енергийната економика до 100% е не излъчва въглеродни емисии. Това е стоеността за нашата пътна карта, енергийна пътна карта, т.е. нулеви въглеродни емисии. Това беше първо. На второ място, каква ще е ролята на атомната енергия? В това десетилетие, в десетилетията до 2050 година няма да има процентуално нарастване на атомната енергия, а по-скоро обратната тенденция намаляване. Но ясно е, че ако погледнем Германия, например, в момента, най-голямата европейска економика, най-големия пазар на електричество, предстои около 7-8 по-стари атомни централи. Така че последствията за въглеродните емисии ще са големи и пазара не е, не е глупав. Той изчаква какво ще се случи. Тогава ясно е последствието, че а, ще се произвежда повече ток от въглища. Така че, мисля, че освен краткосрочните мерки, трябва да имаме и дългосрочни. Краткосрочните мерки трябва да се случат в тази година. Наличните атомни централи трябва да бъдат подложени на тест. Е, това трябва да решат обаче експертите, но аз не мога да си представя, че след този тест, с един всеобхватен тест, който се надявам да е реалистичен и по-реалистичен от теста на банките миналата година. Тоест, след един такъв тест, всички 143 атомни централи в Европа да получат е, сертификат. Аз не смятам, че ще бъдат одобрени всички тези атомни централи. Е, някои от тях са доста стари, някои от тях са, работят с стари съоръжения или пък се намират в а, сейзмични зони, така че е, ключовият въпрос е как може да опосредстваме едно спиране на охладителните системи и как може да предотвратим спирането на тока на тези системи в спешни случаи, защото ясно е, е, на континента няма цунами. Япония е по-рискова страна, но а, се вижда колко е важен тока за охладителната система на една атомна централа. Централа дали няколко степен на безопасност и сигурност на енергоснабдяването на една атомна централа е достатъчно. Освен това, темата земетресение, с темата самолетно нападение. Това са други теми, които изискват други физически и технически решения и на това, на тези решения ще съответства и теста, който пред, предвиждаме. Мисля, че по тази тема, върху тази тема ще се съсредоточа. Независимо как виждат държавите членки своя енергиен микс, независимо какви последствия и полки ще извлечем ние от катастрофата в Япония, спешно ни трябва една модерна енергийна инфраструктура в Европа. И аз искам да ви помоля, искам да подчертая своето изискване към европейския законодател и европейския бюджет. Искам да наваксаме с нашето поколение това, което през последните десетилетия по отношение на газовата и, е, енергийна инфраструктура не беше сторено. Е, газ и електричество трябва да, да бъдат получавани там, където, където са необходими за транспорта, за мореплаването, за комуникацията и телекомуникацията, за транспортирането на стоки, на услуги, на финансови продукти в полза на гражданите. Независимо дали става дума за хранителни стоки, за употребявани а, коли, например, и, и, и други. Тоест, темата възобновяеми енергийни личности е също много важна. 20% като цел си остават наша цел. Ние сме на добър път, движим се в правилната посока. Някои се движат по-бързо, други по-бавно, но целта е за момента 20%. Но по отношение на електричеството трябва да използваме до 30-35% възобновяеми енергийни личности. Ние в Германия имаме проблем само с, дори с 10%, така че трябва да помислим как ще постигнем целта от 30%. Пътната карта. Е, трябва да постигнем тази цел не 2050 година, а 2030 година. И когато имаме през 2020 година 33% възобновяеми енергийни личности, соларна, водна и вятърна енергия, биомаса, е, тези енергийни източници се използват за, е, за елек, добив на електричество, тогава може да преминем към по-високи цели 40% или повече. Това е важният въпрос, ключовият въпрос. И с това националната компетентност на енергийния миг също ще бъде поставена под въпрос. Защото ако 40% възобновяеми енергийни е, е, източници е, ще, пред, ще бъдат употребявани през 2030 година, то, ако това постигнем, тогава ще може в следващите години да имаме 60% възобновяеми енергийни източници. Така ще постигнем една, едно европейско енергийно законодателство поне що се отнася до енергоснабдяването. Ясно е обаче, че който иска да постигне повече от 40%, на него ще му трябва европейска мрежа, за да може възобновяемите енергийни източници да съответстват на, енерго, на високите изисквания на енергоснабдяването и да може та, тази енергия да, да се плаща от гражданите. Трябва ни една обща пътна карта, която обаче да включва и нашите съседни е, страни Норвегия, Балканите, Украина, която да може да бъде предложена и на трети страни Марокко, Тунезия. Е, това може да е основата за една паневропейска инфраструктура. Но без тази основа не може да е възможна друг вид политика от сегашната. Каз... Говори се за ефективните разходи. Това е наистина много интересен въпрос. След, според нашето право по способност, имаме забрана за държавни субсидии, които ще нарушат пазара, накърнят пазара. Но ако нямаме субсидии за възобновяемите енергийни източници, това няма да се случи, няма да може да имаме такива източници. А в Германия това обаче стана възможно. Такива субсидии станаха възможно, възможни не за винаги, но за известно време. Е, с тези средства се финансират изследвания, финансира се междинното складиране на атомни отпадъци. ужасните, ужасната катастрофа в Япония показва колко е важен въпрос за атомните отпадъци, независимо а, в каква степен на разпад се намирате. Е, отпадъците трябва да се съхраняват сигурно и безопасно. Има междинен лагер, който винаги се намира до атомната централа, но това означава и един по-висок риск. Ако има отделно хранилище, това обаче също е възможно решение. Международната агенция в Виена. Чух Оттам няколко становища, малко становища имаше. Пресата казва, че няма никакви становища от Международната агенция. Ето защо на понеделник след обед писменно се обърнах към генералния директор. Това е световно известен експерт. Помолих го да събере съответните, да свика на съвещание съответните органи и да се изготви една глобална оценка през следващите седмици на ситуацията в Япония. Говори се, бе засегнат въпроса за Калининград, за атомната централа. Истината е, че ние сме заинтересовани. Най-високите стандарти по сигурност трябва да бъдат прилагани и извън Европейския съюз. Ние сме заинтересовани от това. Руснаците искат да построят атомна централа в Калининград и да изнасят тока от там. Ние до момента не бяхме дистанцирани. Но, ясното е, но ясно е, че ако сме отворени за за ток от Калининград, т.е. руски ток, така както получаваме руски газ и руски въглища. Или пък когато а, руските партньори станат партньори в рамките на Световната търговска организация, ако дадем достъп до европейската енергийна мрежа, тогава ние ще може да упражняваме натиск, руснаците да приложат нашите високи стандарти за сигурност. Тогава ще създадем, бихме могли да създадем една, едно общо пространство на сигурност. Сега, а, атомната централа в атомни централи в други страни, тогава ще имаме конкуренция между тези централи, и Руската федерация, и Централната в Руската федерация. И накрая, данъчно облагане. И тук е с определени изключения мога да кажа, Европейския съюз няма компетенции в данъчната област. Има как да се измени енергийния данък. Имаме с таксите за въглеродните емисии. Имаме нещо, като такса, като данък. Германците въведоха данък върху горивните елементи. Но фи, може би може да се въведе една, един европейски данък върху горивните елементи. С средствата, с тези средства може да се финансират други мерки. Така атомната енергия би станала по-скъпа и с, както казах, с тези средства могат да се финансират изследвания и е, зелени, възобновяеми енергийни източници. Накрая исках, искам да ви благодаря за вашата експертност за, за въпросите по същество. Аз мислих, че ще ме поставите под по-голям натиск. Благодаря за вашето разбиране. Отново искам да подчертая, че съм отворен за двустранни разговори. Следваща, преди, преди да е, постановим критериите за стресовия тест, съм отворен за всякакви предложения. Председателят, благодаря, господин Етингер. Ние приемаме вашата покана за идеи и предложения. Аз подкрепям е, общото впечатление, че вие бяхте много бърз в реакцията си. И така приемаме поканата да даваме предложения и, компетен... и, и, и да помогнем с нашата компетенция за стресовия тест и за пътната карта за енергетика. Това е от компетенцията за, комисиите по, е, за Комисията по енергетика, но и нашата Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните също има известен интерес в тази област. Благодаря ви, че бяхте при нас. So, Kolleginnen und Kollegen, wir fahren weiter mit dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Скъпи колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Става дума за информиране на потребителите относно хранителните продукти. Е, жената Зомах е докладчик.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 всички онези, които не искат да участват в дискусията, нека да отидат да си приказват навън. А сега минаваме към второ четене на информирането на потребителите относно хранителните продукти. Наш докладчик е Рената Зъмер. Има много изменения. Давам ви думата, госпожо Зъмер. Да, наистина. Това е второ четене. като в пленарна зала през юли ще проведеме второто четене а през април ще можем да гласуваме тук след второ четене в комисията. През декември съвета на министрите стигна до някакво решение, което мога да кажа, че доста ме озадачи. Съвета на министрите не, на практика не бе взел под внимание забележките на Европейския парламент на първо четене. Разбира се, бяхме притеснени от времето и мисля, че това обяснява до известна степен позицията на съвета. Аз се срещнах с представителите на унгарското председателство и то ми изложи позицията на съвета. Аз информирах докладчиците в сянка. След това обменихме мнение с е, унгарското председателство. Нека изясна позицията на съвета. Съветът счита, че текста на регламента трябва да бъде колкото се може по-обща, за да включи колкото се може повече продукти, хранителни продукти. За това съвета е, избягва да уточнява продуктите, е, да речеме да упоменава сирената или да упоменава заблуждаващата реклама. Има известни проблеми, свързани с дефинициите. Трудно е да се създадат дефиниции за някои аспекти на етиктирането или за упаковката, защото съвета е, смят, съвета смята, че някои занайчийски продукти не трябва да влезат в обхвата на регламента, като единствените елементи, които могат да бъдат е, записани, са тези свързани с ал, алерго, алергенните съставки. С, така че има повече от стотина изменения, както знаете но може би имаше известни проблеми с различните езици и в крайна сметка може би измененията не са чак толкова значими. Сега първо, дефинициите. Както казах, съвета смята, че не е възможно да се дефин, да се даде дефиниция на външната част на упаковката – Съвета смята, че някои продукти имат няколко лица. Някои опаковки имат няколко лица. Сега какво точно е лицето, дали е това, което е видимо от потребителя, примерно това, което е на штанда с лице към потребителя или не, ние бихме искали да, да се дефинираме дефинира лицето. За, за нас лице на продукт е, е мястото, където е обозначен а, производителят или марката. Марката. След това а, че, четивността. А, съвета ограничи това понятие Съвета приканва комисията да въведе допълнителни е, правила, т.е. четивността да отговаря на дадени критерии. Е, потребителската такса също по член 7. Е, член 7, това е една важна част. Аз добавям а, два елемента, които бяха включени при първо четене. Първо за забраната на, на реклама при липсата на определени съставки, както и изрично да се е, рекламира значително намаля, намаленото съдържание на знахар или мазина или така нататък, тъй като потребителят е, смята, че това намалява енер, енергийната стойност на съответния продукт. Що се отнася до съставките и е, имитациите, съвета на министрите не желая да включи е, някаква точно определена дефиниция, тъй като производителите могат да кажат, че този е, продукт не имитира друг продукт, а това е новаторски продукт и просто да заобикуват правилата. Е, тук съвет е, приема предложението на парламента от първото четене, т.е. обозначаване на съставките, които обик, обикновено са част от този продукт. И по този начин това, това правило на практика предотвръща допустява подобно, подобна измама. Значи това трябва да бъде записано на лицевата страна на етикета 3 мм до, достъпно, лесно четивно. Мисля, че можем да, да, под, да подкрепиме предложението на съвета за големината на шрифта. Както вече предложихме на първо четене. Е, спиртните, спиртните напитки не трябва да влезат е, в е, регламента. Докато съвет, съвета смята, че напитките, в които има малко алкохол и други напитки, също трябва да влезат в е, обхвата на регламента. Е, комисията изключва виното и бирата и настоява да се включат само спиртните напитки, в които има твърд алкохол Що се от, отнася до декларацията за допълнителна стойност, все още обсъждаме проблема с съвета. По принцип съвета приема нашите възражения. Това трябва да бъде представено под формата на таблица с енергийната стойност за 100 грама или 100 милиграма. Няма да се използва киложул, а килокалории, но е, според комисията трябва да се използва обозначението в кило, киложул. И аз предлагам калориите да са записани на първо място с ам, черен шрифт и калориите да бъдат записани също и на гърба на упаковката е, с е, стойност за 100 грама продукт. Мисля, че от юридическа правна гледна точка това е абсолютно, това е възможно, позовавайки се на хранителния кодекс. предварително опакованите е, продукти ще влизат в регламента, докато тези, които се е, продават е, на, в насипно състояние или за найчийски продукти, няма да влизат в обхвата на регламента. от, от, от типа, например, шоколад, който се произвежда само по коледа и така нататък обозначаването на происход. струва ми се, че сме свидетели на протекционистки а, така, действия и от страна на някои държави членки, като например Италия е, като това, ще, това би било нарушаване на акикоминотер, на общностното право. Аз мисля, че не трябва да има задължение за е, обозначаване на происхода, преди да се извърши оценка на въздействието е, при извършване на оценка на въздействието комисията трябва да вземе предвид пропорционалността. Е, задължение има за местните продукти е, и подобни правила, разбира се, съществуват е, в отрасловите регламенти. Произхода на месото в преработените продукти от съвета на министрините също изисква да се направи предварителна оценка, изследване на въздействието. Изисква се също, също за тези продукти е, е, етикети и енергийната стойност на лицето на етикета, но има възможност е, същата същите стойности да бъдат записани и от е, е, на гърба на продукта. Както казах, трябва да бъдат е, в стойност 100 грама или 100 милилитра. Благодаря, Ренате Съмър за презентацията от второто четене. Вижда се, че има сближаване в много точки а, между нашето становище и това на съвета. Но има някои неща, които а, вероятно ще са предмет на, обс... на по-нататъчни обсъждания. Имам а, много записали се е, колеги, които искат да се изкажат. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Зомер, която ме покани да обсъдим нещата с унгарското председателство. Беше много полезно. Е, много от нещата, записани в позицията на съвета, са добри, но искам да се спра на три неща. Защото нашата позиция по тези три неща беше наистина много ясно. Първо, лицето на продукта. Аз съм съгласна с казаната от госпожа Зомер, че няма лице на на, на даден продукт е несъстоятелно. Как може да няма лице на даден продукт? Е, значи на лицето трябва да бъдат обозначени да, количеството захар, сол и а, е, а, е, други съставки. Това трябва да фигурира на лицето, защото потребителя трябва да знае веднага какъв вид продукт а, е, купува. Първо, що се отнася до етектирането на месото и рибата, на нашата Нашата позиция беше абсолютно ясна. Не виждам защо има е, из, неприемане на нашата позиция при е, преработените продукти от местен и рибен е, про, происход. Защото защото в крайна сметка много, много често може да се случи при преработен продукт да се пише, че продукт е преработен в Великобритания, а пилето или месото идва от Тайлон. Така че потребителя би искал да знае какъв е происхода на продукта дори при преработените преработки. И а, infertility, Alzheimer's and other diseases. Тук доброволна система за обозначава не може да бъде а, да а, бъде много полезна аз ми смисля, че това, това, това ще, ще бъде много подвеждащо за потребителите. Докато, докато няма забрана, всички транспазини трябва да бъдат обозначени върху етикета на продукта. Това мисля, че, че, че това са три проблема, по които парламента имаше много ясни позиции. И това за, закон, законодателството има за цел по-доброто информиране на потребителите. Ако ние наистина сме сериозни и не искаме да предоставяме на потребителите необходимата информация, за да могат на тази основа те да направят своя премерен избор, то ние трябва, тази информация трябва да бъде много ясна. Така че много ви, много ви моля, помислете е, как да, да, да наложиме нашето виждане за лице на продукта и да, да настояваме и отстояваме нашата позиция. Благодаря, господин председател. Връщам се към първото четене. Наистина, там се водеха истински битки. И смятам, че съветът е свършил добра работа, включил е компромиси и всъщност е намерил компромисни решения, до които ние не бяхме стигнали и поздравявам за това съвета. Но либералите не са съгласни с всичко предложено от съвета. Но така или иначе тези предложения помагат. Съгласен съм с два от трите елемента. Тоест има сближаване на позициите на парламента и на съвета. Съгласен съм с госпожа Вилмот по отношение на транскиселините. Те наистина са много вредни и би трябвало задължително да фигурират на етикета. Така че ще внесем предложение в тази посока. Съгласен съм с госпожа Зомер и госпожа Уилмат по отношение на предното, на лицевата страна на опаковката и не съм съгласен с съвета, който каза, че понякога това няма да е задължително. Либералите смятаме, че трябва да се върнем на позицията при първо четене с пете важни хранителни елемента, не само с енергийната стойност, както предлага докладчика. Така, по отношение на страната на происход, не се очудвайте, отивам не толкова далеч, колкото госпожа Уилмот. Либералите смятаме, че има вътрешен пазар и в миналото имаше наложителни причини, да се посочи а, е, страната на происход на говеждото месо. А, е, не виждам защо трябва да въвеждаме това за други видове а, е, месо. Може това да стане на доброволни начала, ако това желая производителя да се запише, че месото идва от Франция, Белгия, Испания. На второ четене наистина разчитаме на голямо мнозинство. И либералите са разположени да приемат позицията на съвета. Има много дребни бележки, многобройни дребни бележки, няма да ги споменавам. другата по-значителна забележка е свързана с дневните, при дневни количества, мисля, че това не трябва да бъде включено. Ако кажем на потребителя, че има 3 грама сол, но какво значи това за потребителя? Той не знае общо взето колко грама сол трябва да приеме дневно. Имахме една система, доста разбираема, според мен, за потребителя, но честно казано, като фигурира този грамаж на опаковката, как потребителя може да разбере дали това е здравословна храна, която е полезна за него. Ако знае на ден колко трябва да консумира, това е друго вече. Това би било полезно за него. Впрочем, ще внеса изменение в тази посока и се надявам да убедя колегите от другите групи. Така или иначе, сега разполагаме с един по-удобен за работа текст, отколкото на първо четен. Госпожа Магинес има дума. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Съгласна съм с е, коментарите, що се отнася до лицевата страна на упаковката. Е, просто тези, които познаваме ако сме виждали продукти, знаеме какво е лицевата страна на един продукт. Странно е, че съвета не може да разбере. И не виждам. Що се отнася до страната на происход? Това съществува за говеждото месо. Знаете по какви причини, които нямат нищо общо с сегашната дискусия. И е, беше, тук беше, беше много важно, особено в един момент, потребителите да знаят откъде идва месото. Аз разбирам загрижеността относно преработените продукти. Така че хубаво е да има и двете е, двете страни на происход, ако има такива. Така че това трябва да бъде обект на, а, на дискусия. Що се отнася до размразените храни? А, тук докладчик казва, че на етикета трябва да се пише, че това е размразена храна, като примерно за някои млечни продукти. Сега дали дали това е една важна информация за потребителите. И може би просто трябва да наблегнем на това и да, да, да, да се опитаме да уточниме необходимо ли е или не. Благодаря. Господин председател, взимам думата от името на докладчика в Сянка, защото той трябваше да си отиде. Сега тук сме на второ четене и тук нещата ще бъдат малко по-лесни за нас. Но макар, че никой, нико, нико, никога, не е, никога не е сигурно да... Но нека бъдем все пак положително настроени, защото трите основни неща, на които ние като зелени настояваме, и която и госпожа е, Уил Мот е, подчерта, продължават да бъдат проблеми. Сега, за нас е, задължи, задължителното обозначаване на етикетите е нещо абсолютно задължително. Второ, а, задъл, задължително упоменаване на а, наситените мазнини ние като, като зелени, като политическа група наистина настояваме на това, както и е, страната на происхода. Либералите смятат, е, че трябва да има дебат. Ние смятаме, че това е от изключително значение. Защо става? И тук става дума и за е, за преработените храни, защото може да има и три страни на происход. Мястото, където е, е, е родено говедото и така нататък. Така че ако ние се разбереме с съвета по тези, по тези проблеми, наистина е, и ако ние се разберем предварително, ще имаме добра позиция при преговорите с е, съвета. Благодаря, господин председател. Три бележки имам. По някои от представените от госпожа Зомер изменения. 15 и 70 Тук се говори за информация по 100 грама, а, за всеки 100 грама или милилитра. Но мисля, че тук нещо е сбъркано или по нещо объркаме потребителя – защото ако говорим за 100 грама или 100 мл, добре, но ако пакета съдържа няколко порции, там нещата няма да са толкова ясни. Да речем крекери на малки пакетчета, на порцийки т.е. трябва да намерим на етикета информация за една порция какво е, е енергийното съдържание. И за всички подобни храни трябва да имаме подобна информация. Сега, по отношение на 19-то изменение, бихте ли ни го обяснили? Обръщам се към докладчика. Е, става дума е, за продукти, които са ръчно производство, и могат да доведат до алергични реакции или реакции на непоносимост при чувствителни хора. Това трябва устно да бъде изказано, когато се продават тези стоки. Какво означава това на практика? Би било по-добре да има някаква така, здравна информация сега 23-то изменение, което изключва предварително пакованите храни. Това може да е валидно за продуктите, които се опаковат пред потребителя, купувача, но не и за тези, които са предварително опаковани не в негово присъствие. тук трябва да има информация на етикета за продукта. В противен случай няма да постигнем целта, която преследваме, а именно да защитим потребителя. Госпожа Лепаш. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Зомер за нейния доклад. Ще бъде съвсем кратка, т.е. неизчерпателна. По декларацията и енергийната стойност, четирите хранителни съставки. Всичко това трябва да бъде изразено в 100 грама или 100 мл на, предната, на предното лице, както и нали, наситените масли кисели, захари, белтачини. И бих искала да а, фигурира тази информация за тези пет елемента по трансмазнините ще внеса изменение за пояснение. Става дума за нашето предложение при първо четене и смятам, че трябва то да бъде запазено. Що се отнася до страната на происход? не е за отхвърляне позицията на съвета по този въпрос, това все пак е една първа крачка. Мисля, че тези правила могат да бъдат подсилени. Подкрепям предложението на някои колеги да се посочва за някои преработени продукти, тази е, страната на происход. По отношение на Спартама с колегата Антония Първанова имаше събитие, интересно. предлагаме да се запише това на опаковката аспартам, източник на фениламин, фенилаланин, особено, що се отнася за бременните жени. Що се отнася до 8 годишния срок, в който комисията трябва да представи доклад за въвеждане в държавите членки и смятам, че това е прекалено дълъг срок, ще внеса предложение за съкръщаването му. И ще добавя само, че много от предложенията на госпожа Виньо а, са подкрепени от мен. Благодаря, госпожо Люпаж. Господин Роси има думата сега. Благодаря ви, господин председател. А, и докладчика такова Италия, защото искахме информация за происход на много типични продукти. Имаме такива в Италия различни видове сирена, колбаси, сладкарски изделия, захарни изделия и други. В член 34 може би могат да бъдат вмъкнати някои продукти или пък да се посочи на базата на 100 грама или на порция а, сега, не вярвам, че някой ще изяде наведнъж 100 грама нотела. Може една лъжичка да изяде, но не 100 грама. А, се записват тези 100 грама, за да стреснем потребителя. И на лицевата страна на една дреха, да речем, да се посочи състава, никой не, не му идва на подобно нещо. Така че а, ако направим това за една дреха, ние ще съсипем. А за храните, всъщност, четем информацията, която е на гърба на опаковката, не на лицевата и страна. Сега, друга бележка, изменение 23-то, всичко свързано с алергените, това според мен е доста странно изменение, съгласен съм с колегата Пирело тук. Това доста напомня на предложеното от една голяма дистрибуторска мрежа. Те, тези мрежи, дистрибуторски, купуват стоката, а, разфасовате на дребни, по-дребни части и тези вериги нямат задължение да поставят етикети. А, за алергените нещата стоят по същия начин. Ня, в такъв случай няма да се посочва алергена при тези продукти. А, ще се дава устно информация. Но дори Макдоналдс имат а, списък на алергените. Така че, госпожо докладчик, според вас големите дистрибуторски мрежи могат да продават без да дават тази информация, която закриля потребителя. А и вие се доста сте притеснена от происхода, примерно. А, сега, по отношение на четливостта, минимална големина на шрифта. Да, разбира се, че не става дума за съвсем дребен текст, който да не може да се прочете толкова с дребен шрифт, но пък не трябва да отиваме и в другата крайност. Не знам дали под 80 квадратни сантиметра можем да запишем нужната информация. Що се отнася до происхода, не трябва да се боим да показва, да уведомяваме потребителя какво поглъща. Трябва да се посочва на порция, не на 100 грама енергийната стойност. а, датата на замразяване, на дълбоко замразяване на един продукт, особено ако е смес, да речем, има е, рибена супа с 15-20 различни съставки в един пакет. Как, как ще е, посочите 15 различни дати на дълбоко замразяване на тези съставки? защото те първо се замразяват, после се а, смесват. Различни риби или зеленчуци, трудно е да се посочи такава дата. Трябва а, дата на годност да се посочи, не нещо друго. Така че съжалявам а, за този текст, който наистина е съсипал, развалил текста от първо четене. Има много изменения, но ясно ви казвам, че ако не се променят нещата, ще гласуваме против. Благодаря. Благодаря, господин Раси. Фредерик, благодаря, господин е, председател. Много неща бяха казани. Аз не, не бих била толкова строга като колегата е, Роси. Искам да благодаря на госпожа Сомер, която наистина е оставила на страна някои неща, но която се е съсредоточила върху основните неща, които Верно е, че и нашето гласуване не беше много последователно, но същевременно пък бяхме много амбициозни и аз мисля, че така общата, общата позиция беше качествена, макар и доста обща. Аз одобрявам а, въпроса, свързан с страната за происход. Аз подкрепям предвиденото от съвета. Смисля, че подобно обозначение трябва да фигурира на всички видове продукти, млечни, местни, рибни и така нататък. Аз дори бих добавила пресните плодове и зеленчуци, защото европейските потребители имат право да знаят откъде идват а, продуктите, а пък и това е един начин да се насърчи потреблението на регионалните европейските плодове и зеленчуци, защото в крайна сметка, когато човек отиде на е, на пазара, той дори сам вижда дали ще си купи а, е, домати от севера, не искам да обиждам никого, или тези озрели вкусни южни домати. През 2006 е, година имаме резолюция, имаме зелена книга, аз самата бях докладчик, но Знам, че още тогава беше поиска до забраната на трансмазнините. Виждам, че тук не, това не фигурира. Мисля, че можем да поискаме поне обозначаването на изкуствените трансмазнини и за да се разграничат, да, да речем, онези трансмазнини, които са а, присъщи на дадени продукти, местни или други, и онези, които са синтетични, изкуствени. Така че тук можем да направим разграничение между тези а, два вида трансмазнини и да имаме 8 задължителни обозначения на етикета. Имам един въпрос, но може би не съм разбрала добре обясненията на докладчика. Докладчика спомена, че не е съгласна с е, обозначаването на липсата на даден продукт. Нещо, нещо не разбирам тук. Примерно, какво сега? Не, не, да, да пишеме, че липсва глютен или нещо друго. Може би не съм разбрала добре, но бих искала докладчика да ни обясни за какво става дума. Госп... Благодаря, госпожа Рис. А сега още. Ursäkta, översättningen var lite långsam. Eh, jag tycker att mycket klokt har sagts. Jag tycker att eh, alla de som instämmer i... Мисля, че всичко или почти всичко беше вече казано. Сега лицето на опаковката, хранителната стойност, трябва да се поставя на, на лицето на опаковката. Освен това, происхода на продукта, това също е важно. Важно е за шведското правителство. Е, Потребителя трябва да знае откъде идва месото, например. Е, абсолютно ясно е, че човек трябва да си избира месото, по това откъде са животните. А понякога местни продукти са не само чисто местни продукти, а се състоят от множество продукти, включително и местни. И тогава хората искат да знаят откъде идва местния компонент в този продукт. И както казахме, има една система за проследяване. Те, технически е възможно да се проследи откъде идва месото. За трансмазнините. Мисля, че шведското правителство днес ще изкаже забрана за трансмазнините. Мисля, че много правителства ще изберат това решение и ако това се случи, ще имаме проблем на вътрешния пазар. Тоест става въпрос за забраната на трансмазнините. Е, потребителят във всички случаи трябва да може да има възможността да изключва тези продукти от своя, своето меню. Потребителите трябва да знаят какво купуват. Благодаря, госпожо председател. В доклада на госпожа Зомър а бихме искали да внесем едно изменение. И тук става дума за качеството на хранителните продукти. Що се отнася до правната база, хубаво е да се стремим към хармонизация. И аз съм докладчик по тази тема в Агри. Има пресечни точки и в момента виждам доста пресечни точки, но и много проблеми. Няма хармонизация между пакета по качество и разпоредбите, върху които почива доклада на госпожа Зомер. Искам да насоча вниманието ви към полуфабрикатите. Ма, по принцип, мнозинството в Агри е общите информации, като е, страна на происход, място на происход, е, трябва да са такива информации трябва да са сигнализирани на етикета. и проблема за алкохолните напитки. Комисията по селско стопанство водих много дискусии с госпожа Люлинг. Защо всъщност да няма стойността на калориите върху етикетите на вината? Има тясна връзка между съдържанието на калории Аргумента беше, че не се знае точно броя на калориите, но може да се дадат относителни стойности. Аз с удоволствие пия вино, но според мен лобистите на вино не искат да допуснат тази разпоредба. Освен това, според мен преходният период за 5 години, от 5 години е много дълъг. И още нещо, това е системата, световарната система, която не бе одобрена. В стария комунизъм, при стария комунизъм в Унгария имаше една подобна система и хората обичаха тази система. Те можеха много добре да се информират. Сега за световарната система искам да кажа още нещо. Не би трябвало чак след 8 години да я оценим отново. Поне след 3 години би трябвало да се оцени тази система. Euh, Благодаря много. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Благодаря. Искам две неща да кажа. А именно въпроса за <clears throat> происхода и въпроса за порциите. Още веднъж искам да кажа. Тези въпроси ги обсъждахме на първо четене, но а, происхода на един съвкупен сложен куп, е, продукт е, би трябвало да е ясен за потребителя. Дали е, това ще дали информацията ще взема предвид главно основния компонент или не. Въпросът е, че трябва да има такава информация. Ясно е какво казва съвета и, и това за нас не е удовлетворително. Ние не искаме да имаме само е, такива разпоредби за месото, аз искам да знам откъде са е скаридите, например, от кой от океан и за, другите, и за други продукти. А някои неща са просто смешни и нашето законодателство ня... е в противоречие с някои от предложенията. Член 25. Нещата тук сме, смятам, че не са добре. Не е хубаво, че няма и е, разпоредби за количеството на порциите. Е, информация за 100 грама и 100 мл. Само това трябвало да е задължително. И че порциите трябва да са доброволно описване, но нещата на първо четене, които приехме, бяха по-различни. Още нещо искам да кажа. Сега не зная дали да говоря английски или немски, но е, дълго време съм в този парламент и никога не съм виждала един доклад на второ четене да не отразява а, е, нещата от първо четене. Госпожо Зомер, все тази, какво смятате вие? Аз, вие казвате, аз смятам, че това е правилно, или ние трябва да направим това или онова. Но с цялото ми уважение, при цялото ми уважение, това няма значение. Това не е ваш доклад, това е доклад на Европейския парламент. Вие сте докладчик. Но в крайна сметка, пленар, пленар, в пленарна зала ще се вземе решение. Вие трябва да представите доклада си в, пред пленарна зала. Ако не успеете да изпълните тази задача, то не, успява, не успявате да изпълните задача на докладчика. Тоест, вие представяте ваше мнение и това е скандално. Според мен институционално това не е приемливо. Вие, не мо... Вие бъркате ролята си. Вашето мнение може да е друго, но тогава в такъв случай вие не би трябвало да се докладчик по дадената, се, е, по дадената тема. Може да се опитвате да постигнете компромис, но това е всичката, всичките възможности, с които раз, разполагате. Не може да защитавате собственото си мнение. Ако не промените нагласата си, ще се оплача официално. Е, мадам... Госпожа Гардини. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. Аз внесех изменения по няколко проблема. Важно е. Важни неща са. Колегите казаха всъщност голяма част от тези неща. Примерно, стойността, енергийната стойност на порция. Ако, примерно, сутрин закусвам и си взимам три бисквита, сега аз ням, ням, няма непрекъснато да смятам колко, колко, колко точно грама е този бисквит и така нататък. Искам да имам енергийната стойност на един бисквит. Така че трябва трябва, правени са изследвания и този тип информация задоволява потребителя, така че мисля, че трябва да вървиме по посока а, улеснение на потребителя. Второ, що се отнася до лицевата страна на продукта, може би тук трябва да има някакви промени в регламента. Сега, сега, що се отнася до четивността? Четивността не, не зависи само от големината на шрифта, зависи от много други фактори. Така че струва, си, че, струва ми се, че моите изменения са така компромисни. От друга страна, аз съм загрижена и очудена. Обдобрихме някои неща, пък те изведнъж са изчез, изне, изчезнали. Например, всичкото всичко свързано с личното етиктиране, private labeling. Мисля, че това са важни за потребителя данни. Нещата не трябва да се крият, примерно, зад една марка на разпространителя, дистрибутора. А, а, кое, а колкото до алергенните съставки, аз просто не разбирам как ще как ще, как ще проработи цялата тази система. Нека не забравяме, че голям че има един доста значителен процент наши съграждани, които страдат от алергии. Е, това, е, това са едни неприятни болести и аз мисля, че трябва да, продуктите трябва да съдържат обозначение на алергенните причинители. Включително трябва да внимаваме и за нелоялната конкуренция. Същевременно не трябва да забравяме, че и потребителя разполага с ограничен капацитет да е, обработи дадена информация. Сега казваме, че някои е, и някои информации трябва да бъдат на лицевата страна, други на опакото. А, сега, какво означава това, че смятаме, че потребителя може да разбере дадена информация, да освои дадена информация, а не друга? А, няко, някои тук биха искали да във, въведат и а, так, така наречените а, а, светлинни табла. Знаеме, че някои млади хора имат проблеми с, с храненето, с, имат не много доброжелателно отношение към храненето. И Примерно, какво сега да сложиме на, на морковите червена светлина е, защото това означава, че ако ядат прекалено много моркови, могат да заболеят от нещо или да станат оражави. Така че не това е важно. Важно е да има обучение, да има възпитание а, за, по отношение на хранителните диети но в крайна сметка има и много различни подходи към калоричната стойност и така нататък. Так, така че не, нека да не ставаме смешни, нека не ставаме смешни пред потребителите. И без това Европейския парламент не винаги има много добра репутация и ние искаме да услужиме на потребителя, ние искам, ние обичаме Европа, ние искаме Европа да развие традициите, да не искаме да образуваме потребителя, но всичко това трябва да бъде пропорционално. Господин Олш. Благодаря. Мисля, че това, което имаме в момента, трябва доста дълго време и може да го, може би е хубаво този текст да го разглеждаме като компромис. Може е, да се създава впечатление, че нещата лъкатушат, но истината е, че преговорите с, с, с съвета никога не са праволинейни. Сега първо четене, добре, но след това следва мнението на съвета. Въпреки това е хубаво да, да не сме защитници опорити на първата си позиция от първо четене. Сега, проблематично според мен е, <clears throat> ако започваме да обсъждаме отново неща, които вече бяхме обсъдили. А, дали етикетирането да е на лицето на продукта, на лицевата цена или не, аз бих предложил това като компромис на съвета. Въпросът е потребителят да е информиран и който иска да се информира, той ще намери информацията, независимо дали ще отпред или от, е, отзад на пакета. Това е моят опит. Интересно е да, колко а, е, процента от хранителната стойност а, е, от моите нужди покрива даден продукт. Това е важно, но хубаво е да помислим и за един друг подход. Мисля, че е хубаво да сме гъвкави. Дали, доколко да е обвързващ дадена разпоредба, Нека да сме гъвкави по този въпрос. Сега за четливостта има много възможности как да се осигури четливостта. Аз изразявам свое лично мнение, но сега според мен е, изискването за происход е прекалено. Естествено, направили сме крачка напред в тази посока. Имаме за някои е, продукти изискване, въвели сме изискване за происход. Но достигнали сме, може би, критична фаза, ако направим задължително изискването за происход. Тогава означава, че това ще означава, че нямаме никакво доверие в нашите разпространители. Ако тогава се получава такава нагласа, че хората ще казват, щом происходът е такъв и такъв, няма да купа продукта. Добре, може да се направи такова едно изискване, но то да не е обвързващо и задължително. Аз просто искам да кажа е, свое, своето мнение, защото може да се получи така, че информацията върху етикета да претоварва потребители. Хубаво е хората да знаят как да се хранят правилно и здравословно, но не бива да злоупотребяваме. Мария Уджас. Благодаря, Корин. Струва ми се, че сме свършили все пак не лоша работа до тук. Струва ми се, че докладчика е свършил добра работа, че има напредък, но че има още възможност за усъвършенстване на текста. Мисля, че докладчика трябва да бъде отворен към предложенията, които му, му се правят и се правят по-скоро. Мисля, че трябва да избегнеме сблъсъците, с кои, които а, бяха характерни за първото четене. Струва ми се все пак, че съвета е направил крачка напред и трябва да го отчетем. Но ние още на, на, първо, на първо четене е, изразихме нашата позиция относно страната на происход и е, фигурирането, обозначаването и на етикета. Не може само да, да, да се да бъде само една страна, защото в крайна сметка, когато говорим за културни продукти, други продукти, а, ние обозначаваме или споменаваме региона и мисля, че за, про, за продуктите би било добре. В крайна сметка това ще, бъде, ще донесе една добавена стойност. А, ако бъде обозначен региона. Това е в крайна сметка едно, а, така, един символ много често на качество, на специфика. А, и сега обръщам се към господин Роси и госпожа Уилмът. В а, тяхното изменение се казва, че държавите членки могат да задължат обозначаването на страната на происход или на мястото е, на происход. Ако има някакво съотношение между качеството и мястото на происход. Но в крайна сметка не. Не всяка страна е, може да обозначи региона. Но ако при всички случаи е, происхода допринася добавена стойност, той наистина задължително трябва да фигурира върху етикета. Същевременно питам докладчика, защо иска да, да премахне изменение 82 на съвета. Благодаря на госпожа Сомер за това, че ще ми отговори най-вероятно. Йоланта Ибнер. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Разглеждаме още веднъж текст, който вече веднъж бе разгледан, който бе гласуван, който бе обекта на консенсус. Съвета е внесъл доста изменения. Текста доста се е променил и понякога имаме чувство, че не, не знаеме как, какво, какво точно е, е влезло от първото четене или не. Голяма част. Най-важното е, е информацията да бъде четивна, четлива. А, но а, четливостта не зависи само от а, големината на шрифта, както подчертаха много от изказващите си трябва и самия фон да бъде е, да дава възможност за четливост. Тоест, е, информацията, която поднасяме на потребителя, трябва да бъде колкото се може по-лесна и по-достъпна. Не съм съгласна с колегите, които твърдат, че страната на происход не е от значение. Аз мисля, че не може да фигурира, примерно, на етикета Еди кой си е разпространител на, или дистрибутор на този продукт. Не, това не е достатъчно. Защото може този продукт да е от, от страна където при, прилож, приложите критерии или нормите на производство не отговарят на онези, които потребителя приема. Става дума както за, за местни продукти, рибни и други. За някои това не е от значение, но за други потребители това е от огромно значение. Що се отнася до енергийното съдър, съдържание и калориите, броя на калориите. Е, всичко зависи от начина по който е пакетиран продукта. За, за някои продукти е, калории на 100 грама е много ясно, но ако става дума за е, на малки порции, то тогава съдържанието, е, енергийното съдържание за 100, за 100 грама са нещо, което не, не, не, не, не може да бъде тълкувано от потребителя сега. Не можем да искаме от едно малко дете да раздели броя на бисквитите на грамове, за да разбере какво яде. Така че е, информацията зависи от начина на пакетирането, но при всички случаи тази информация трябва да бъде ясна и прозрачна. Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря за алергиите. Кратко обсъждахме този въпрос, но аз имам личен опит и искам да ги споделя с вас. На първо четене аз предложих едно изменение под номер 24, мисля. И ставаше дома да се даде информация за следи или евентуални следи на алергени. И мисля, че цялостното законодателство Целта на законодателството е да не, потъват да не потъва важна информация. дори следи от алергени трябва да се опишат на етикета. Трябва потребителя да има възможност да разбере, че има такъв сигнал, че може да няма алерген в продукта, но може да има следи от алерген. За някои хора това може да е важно. Мисля, че на първо четене Изменението 24 бе прието, а сега го нямам. Освен това, искам да се спра и на някои противоречиви въпроси. Аз мятам, че не може да имаме описание и етикетиране на алкохолните продукти. Сега хранителната стойност не е важна за един алкохолен продукт, а алкохолното съдържание. Хората не се хранят по принцип с алкохолни продукти. Хората избират алкохолен продукт заради неговото алкохолно съдържание и това трябва да е в същината на етикета. Информация за происход. Това е нещо противоречиво също. Аз самия смятам, както каза Европейския съд, че тук имат, че тук вече са на лице национални изисквания, които са обвързващи. Знае, че много хора казват, че в Швеция шведското место е, е най-доброто, на по-добро от датско или българско месо, но това е всъщност пречка за търговията. Това, са, това е поощряване на предразсъдъци. Мисля, че ни трябва правна разпоредба в тази област, защото до момента много често страната на происход се задава доброволно. Сега, ако някой иска да яде само шведско месо в Швеция, това трябва да му е, тази възможност трябва да е дадена на потребителя. Например, рибите. За рибите понякога това е необходимо. Происхода е необходим, но не е много ясно. Не е ясно дали една риба идва от североисточния Атлантик или от някъде другаде. Да. Не зная защо происхода при риба не е толкова прецизен. Понякога е важно да се знае откъде идва рибата. И накрая също нещо важно. Мисля, че госпожа Градини засегна този въпрос. Не би трябвало да се концентрираме прекалено много върху осложняването на нещата. Ние искаме по-скоро да упростим системата. Не е нужно всички подробности да са описани върху етикета, но от друга страна не бива да подвеждаме потребителя. Това не означава, че ако всичко е дадено на етикета, продуктът е добър. Имам чувството, че хората ще се концентрират главно върху информацията на екета. А пък сега светофарната система. Мисля, че подценяваме потребителите, когато, ако я въведем. Трябва хората да имат повече възможност да поемат своята собствена отговорност при купуването на един продукт. А, а пък информацията трябва да се представя в една форма, в която, която позволява на хората сами да вземат решение. Имам чувството, че много се концентрираме върху това всичко да е на предната страна на, на етикета. Благодаря, госпожа Ванио. Merci. Je sais plus d'un seul coup. Merci. Благодаря. Струваме се, че трябва да осъзнаваме нашата отговорност пред бъдещите поколения. Разбира се, ние сме отговорни и пред нашето поколение, но най-вече пред бъдещите поколения. Ако искаме е, хората да имат доверие в дадени продукти, то те трябва да бъдат информирани. Не става дума за е, създаване условия за нелоялна конкуренция между хората, но в крайна сметка, когато потребителя купува, той трябва да знае какво купува и откъде идва продукта, който купува. Само по този начин той ще има доверие. Да знаеме, купуваме полски, датски, шведски, норвежки, е, продукта, т.е. избираме е, когато знаем откъде става, откъде идва даден продукт. Аз съм съм от Западна Франция, представлявам Западна Франция, често разговарям с рибарите и те ми казват, ма разбира се, че е възможно да бъде определен происхода на рибата, защото те също са обект на контрол, така че няма никакви трудности в случая. Аз аз съм съгласна с италианския колега, понякога и регион е много важен за качеството един регион означава е, дадено качество. В момент, в който говориме за териториално сближаване, за борба срещу промените в климата и така нататък, би трябвало да речеме с избора си, с покупката си, да изразим отношението си към даден регион. Също Същото въжи и за пресните плодове и зеленчуци. Дали купуваме чилийско грозде през декември, разбира се, може да го направите, ако желаете. Но а, преди... Пред, в, в, в, в, в не, не, неделя исках да си, да си купа ам, е, корен на копър миналата седмица, но видях, че този корен идва от Китай. Нямам нищо против Китай, но е, смятам в крайна сметка в моя регион също се отглежда този зеленчук. И струва ми се, че тук на второ четене ние трябва да изпратим един много ясен сигнал към нашите избирателите. Колкото до забраната на трансмазнините. Това е абсолютно задължително, защото това е една, един много важен фактор за е, здравеопазването. Същото въжи и за алергенните съставки. Същевременно смятам, че трябва да бъде обозначено съдържанието на сол, захар, мазнини и наистина да, бъде е, обозначено и калор, калорийната ем, стойност на порция. Нещата трябва да бъдат прости, ясни, но всичко трябва да бъде колкото може по-прозрачно, защото чрез прозрачност възпитаваме и обучаваме потребителя. Ана Заборска. Дякуем пекне, пани председничка. На зачатку тейто... Благодаря, госпожо председател. В началото на тази дискусия господин Лайнен каза, че Становищата в нашата комисия се приближават едно към друго. Аз нямам това впечатление, но въпреки всичко искам да благодаря на докладчицата. Защото да, знае, да бъде човек докладчик на второ, на второ четене, когато разликите в текстовете на парламента и на съвета са големи, това е една трудна задача. И мисля, че докладчицата е свършила много голяма работа. Искам да кажа две неща. Говорим многократно бе споменато за оточняване на калорийната стойност на порция. За това говорят много аргументи за тази идея. И би било хубаво е, това да става за порции, които са по-малки от 100 грама. Хубаво е тогава потребителите да имат възможност да знаят каква калорийна стойност има една порция. Това трябва да знаят потребителите. И още нещо – страна на происход. Когато един продукт се състои от много компоненти, не е много сложно да се дава происхода на всички компоненти. Ех, по-трудно ще бъде и много по-трудно ще бъде, когато компонентите са много. Тогава ще, разходите за производители ще са големи. От една страна искаме да запазим, да защитим и да улесним потребителя, но от друга страна не бива да създаваме прекалено големи разходи и сложности на производители. Благодаря. Да изказваш си, Линда. Аз искам да кажа, да се върна към някои казани неща. Става дума за а, страната на происход. Сега съществуващите регламенти могат да заблудат потребителите. В крайна сметка можете да купите пилешки кълки, които са обозначени като идвани като от Великобритания. Те са, там са само преработени аз, за, за, да, зададах въпроса на британските власти и те казаха това е по силата на е, общностното законодателство. Питах комисията, която каза, че това е по силата на британското законодателство, така че нещата трябва да се изяснат. Колкото се означава, колкото до рибата, по принцип рибата се етиктира там. Искам да кажа и да се върна към казаното от Дагмар по повод първото четене и госпожа Зомор. В, по първо четене ми е мисля, че се съгласихме и постигнахме консенсус до а, страната за происход, а, задължителното обозначаване, упоменаване на трансмазнините, що се отнася до а, порци, до порциите или обозначаването на 100 грама. Добре е да имаме и двете. Защото не, не винаги е достатъчно само а, е, стойността на порции. Защото как, как, защото нали, трябва, трябва да, да знаем какво точно означава една порция защото, примерно, за жазитните растения, за това, за които се ядат сутрин, се казва, че има 16 порции в една котия. Аз ще, ще, Що, що се отнася до напитките, аз пия, да речеме, портокалов сок, мъжа ми пие бира. А, е, на, на, моя, на моето а, е, канетка се, си, си, си, си, си пише, нали, колко захар, какво, а на неговата ня, няма нищо. А, нека не забравяме, че хората, и които пият, прекосумират прекомерно, прекомерно много а, алкохол, имат проблеми с, с свръхтегло и така нататък. Така че, мисля, че ние трябва да а, изостряме вниманието на потребителите. Благодаря ви сега, господин Подлет от а, Генерална дирекция Санко. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък, защото дебата беше изчерпателен. Изчетахме с внимателно доклада на госпожа Зомер. Ще се спра на някои проблеми. Първо, четлив... четливостта. Надяваме се, че ще има сближаване на позициите на парламента и съвета по този проблем, защото ние трябва да имаме някакви критерии за прилагане правилата на четливост и за да избегнем всеки е, промишлеността, да, е, всеки да си да, да направи свой собствен избор и нещата да станат много разнородни. Ние смятаме, че е, четливостта е от огромно значение за информиране на потребителя. И потребителя трябва да има възможност да разбере. Що се отнася до страната на происход наистина виждаме, че дебата е много сложен. Е, някои продукти или някои хранителни продукти е, съдържат подобно обозначение. Е, рибата, яйцата, обикновено плодовете и зеленчуците, но трябва да има юридически, юридическа балансираност, правна балансираност. Знаете, че за месото нещата са малко по-сложни за други продукти. В момента се е, извършват е, проучвания. Ние отговаряме за тези из... за това съвместно с Комисията по селско стопанство, но наистина мисля, че трябва първо да бъде направена оценка на е, и проучване преди да излезем с предложение. Колкото до алкохолните напитки, прави сте, че тук има проблем и че трябва да е, се създаде дефиниция на така наречените алкопопс, е, смес от е, алкохолна напитка и друга напитка. Но при всички, при всички случаи потребителя трябва да знае какво е съдържанието на алкохол и какво е съдържанието и количеството на останалата напитка. Що се отнася до алергенните съставки, те трябва да бъдат обозначени дори и при продуктите, които не са предварително опаковани. Това е от голямо значение за немалкия дял европейски граждани, които страдат от алергии и бихме искали това да бъде задължително дори за продуктите, които не са предварително опаковани. А, колкото до енергийната стойност, ние считаме, че пете или шесте с съставки трябва наистина да фигурират на лицевата страна на опаковката на етикета, за да могат потребителите в момента на покупката да разполагат с необходимата информация върху за енергийната стойност на тези съставки. Това трябва наистина да остане на лицевата страна на опаковката, колкото до порциите 100 грама или 100 милилитра. Считаме, че записаното на етикета трябва да бъде цел улесняване на потребителя, т.е. когато потребителя е изправен пред няколко различни продукта, да може да направи сравнение и съответно да направи своя избор. И за това предпочитаме 100 грама или 100 милилитра, тъй като по, то, по този начин сравнението може лесно да се направи. Сега разбирам, че на порции също, че е, съдържанието на порции също е полезно в момента на потреблението, когато става дума за бисквити или нещо друго, но е, в момента на покупката мисля, че би било много по- важно да разполагаме с а, разглеждане на а, с, с сравнение по 100 грама или по 100 милилитра. Госпожа докладчика. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да отговоря на някои от конкретните въпроси, които ми бяха зададени. Um... Zunächst einmal äh, zu den äh, äh, GDA. Най-напред за GDAs. Доколко е обвързващо? Те се задават доброволно. Това се съгласи съвета. И парламента също взе такова решение. Сега за размразените продукти. Това е, това може да е проблем за маслото, но ние имахме предвид месото. Имаше проблеми с, старо замразено месо в отделни държави и членки. Това може да обсъдим този въпрос а пък истината е, че има и смесени продукти, като супи, например, където компонентите се замразяват при различни, в, по различно време. Сега за алергените. Комисията и колеги депутати казаха доста неща за това. Естествено, алергените трябва да са описани. Алергените, тази информация за алергените трябва да се дава и за непредварително опаковани продукти и парламента е съгласен с това. Сега, продукти, които се опаковат на място, пресни продукти, например е, зеленчуци, салата в супермаркета. Това е всъщност не опакован продукт но тогава също трябва да има информация за алергени. Е, трябва да видим каква ще е систематиката, е, която ще заложим в е, директивата, защото всеки продукт, който се купува някъде, трябва да има информация за алергени, независимо дали става дума за опаковани или неопаковани продукти. При опакованите продукти те, тази информация трябва да е на, написана на етикета. И, но информацията трябва да е еднозначна и ясна за алергените. Сега, дали пор, на порции да се дава хранителната стойност на милилитри или на грамове? Парламентът каза, че е задължително информацията да се дава на 100 грама или 100 мл по причина на сравнимостта. Никой няма да забрани обаче информация, на която се отнася до отделните порции, особено за, за сладките, за сладкишите. Това може да е информация, която се задава доброволно. Но Колеги, моля, помнете, че по, поради сравнимостта е по-уместно продуктите, е, т.е. информацията да бъде описвана в е, грамове или милилитри. А пък но проблема при описване на, на информацията на порции, то порциите е, е, е следния. Порциите не са дефинирани. Количеството не е дефинирано. И производителите са много креативни в този смисъл. Е, една порция може да означава една бисквитка, но една порция може да означава и друго. Докато нямаме дефиниция на порция, много е трудно да въведем е, описание на, на, на хранителната стойност на порцията. Освен това, Имаше и въпрос за забрана за отсъствието на хранително вещество. Дали съм имала предвид глутен? Не. Аз повтарям това, което взе парла... одобри парламента на първо четене, а именно в член 7 за подвеждащата информация, да се забрани, искам да се забрани рекламата на продукт, в който отсъства даден, дадено вещество. Например, в виното няма мазнини. Еми естествено, че няма мазнини, но няма нужда отсъствието на мазнини да става повод за реклама на вино. Изменение 82. Имаше въпрос за него. Съветът предложи възможността за държавите членки сами да дават происхода на страната. И това да е задължително. Аз мятам, че това трябва да се отхвърли в унисон с първото, с първото четене на парламента, защото ни отхвърлихме едно, е, отхвърлихме решение на държавите членки. Защото в такъв случай би се накърнил вътрешния пазар и конкуренцията. Не смятаме, че държавите членки трябва да въвеждат задължителни описания, свързани с происхода на стоката. Подвеждаща информация може да има при происхода на стоката – Това е така. Член 7 се занимава с този въпрос и ние приехме всичкото, което при, предложи съвета, т.е. забранява се подвеждаща информация по отношение на происхода на страната. Но аз не съм, искам да уточня, аз не съм против против происхода на страната да се посочва. Решението на парламента на първо четене беше малко неясно. Дали да има или да няма оценка на последствията, на въздействието. И тогава имаше доста предложения за изменения по този повод, но аз казах, че това е всъщност задача на комисията. Комисията има винаги задачата да направи оценка на въздействието в последствие. И а, сега моята колежка Род Берент ми казва, че аз трябва да се придържам към първата версия, към първото четене. Може би тя трябва да прочете по-добре текста, да види, че в крайна сметка аз в някои точки се придържам към първата версия, но в някои точки това не е възможно. Например, при алкохолните напитки или пък при страната на происход. Е, на първо четене ние решихме, че алкохолните при, е, напитки не спадат в приложното поле на директивата, а пък сега ние говорим за алкопопс. Трябва да подчертая и следното. Алкопопс а, е, няма, няма дефиниция за тях. Какво е това? Трябва да изчакаме ясна дефиниция за алкопопс. И чухме от комисията, че комисията в момента се занимава с изработва е, дефиниция за тези напитки, но преди да имаме дефиниция, не може да говорим за етикетирането им. И освен това, ние тук говорим за хранителна стойност, а не говорим за предупреждение от употреба и консумация на алкопопс. Това е нещо друго. Но на първо четене решихме, че алкохолните напитки няма да бъдат включени, а пък сега ги включваме. Благодаря. Сега има и други, които искат думата. Сега ако ви дам думата на вас, докладчика пак ще иска думата, така че няма да може да, да, да, да приключиме. Но само, само, само една, една точка и госпожа Гърдини също. Не, само един по един пункт само една, един проблем. Вие, ние, вие не можете да решите кои позиции на парламента да включите. Аз съм съгласна е, за алкохолните е, напитки. Но парламента се беше постигнал консенсус за пете елемента, които трябва да фигурират на етикета и страната на происход. Наистина за алкохола загубихме. Но вие просто трябва да не, да не се опитвате да избирате кои позиции на парламента от, първи, от първо четене ще вземете и кои ще отвърлите. Не, аз просто исках да ви задам един въпрос. Казахте, че не може да се е, запише липсва глютен. Не, важно е, важно е. Важно е да се каже, че няма следи от глютен, защото понякога са достатъчно само мънинки частички или следа от нещо за хора, които имат алергии. Така че, що, с, що се отнася до алергенните с, с, съставки, не, нека, нека се пак да помогнем на хората. А, да допълня се, нещо. Искам да се върна към казаното от госпожа Гардини. Куша, <clears throat> Олимбресионик. Тя наистина е, посочи нещо много важно. Госпожо Зомар, Вие и комисията ня, някак, някак си бъркате нещата и не разбирате какво, каква е разликата от 100 мг, 100 мл, 100 грама или една порция. Една порция е част от 100 грама или от 100 мл. Така че аз ще внеса едно изменение. Ако, например, има 20 20 отделни е, частички или, или порцийки в е, едно, е, един продукт от 100 мг, ами ще, ще има съдър... енергийното съдържание за всяка тази отделна порция от 5 грама. Защо? Защо да изключваме подобна възможност? Защо да изключваме възможността да има енергийното съдържание – една порция, порцията бидейки една част от е, 100 грама. Аз най-вече не разбрах обясненията на Европейската комисия, чиято цел е да защити европейските потребители. Естествено, всички знаем, че на второ четене не може да направим промени, което не е прието на първо четене. Така че всички тези дискурси на всички, които се изказаха за алкохолните напитки, са без значение. Сега, аз искам да знам, на първо четене ние изобщо не взехме решение за доброволно описание на, порци, на съдържанието на порциите. Ние казахме, че е обвързано, обвързващо да има информация за 100 грама или 100 милилитра. И госпожо Зомер, дали искам да зная дали вие ще вземете предвид, т.е. ще вземете предвид тези обвързващи индикации в своя, в своя доклад. Госпожо, госпожа Зомер, има недоразумение с а, този глутен, уважаема коле, колешки. Не става дума за глутен. Алергенната информация ще бъде толкова добра, колкото е необходимо и колкото вие си представяте. Това, което имах аз предвид, ставаше дума за член 7 за подвеждащата информация. Не става дума за алергени изобщо тук. Сега резултата от първо четене за страната на происход беше неясен. Аз нямам нищо против това. Ако прочетете доклада, ще видите, че нямам нищо против страната на происход. А пък за информацията за хранителната стойност имахме резултат и смятахме да имаме 8 или 9 стойности. След това пък дойдоха колеги от всички политически групи и казаха, не, това е прекалено много, не искаме така. А нищо не ви пречи, уважаеми колеги, да, да ми подадете изменения, още изменения. Неща, които са приети на... Аз имам думата в момента. Нека се изкажа. Уважаема госпожо Ротберент. Мисля, че вие вземате предвид е, дебата в германските медии. Е, начина по който е, ме нападате лично е абсолютно неколегиално. Най-добрият начин е подайте вашето предложение за изменение. Това е, това е нормалната процедура, ако смятате, че тези, тази информация не е отразена в моя доклад и тя ви липсва. Нямаме обикновено си говориме по-любезно и по-възпитано в тази зала. Припомням ви, че срока за внасяне на измененията е 18 марта. Комисията ще гласуваме през